Мен. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа. Очакват ни пет много ключови години и аз съм убедена, че те ще бъдат много важни за Европейския съюз. Кризата имаше разрушителни последици в различни държави, младежката безработица достигна неприемливи равнища в по-голямата част от Европа. Ето какво предизвикателство стои пред нас. Европейския съюз трябва да отговори на нуждите на гражданите. Идните пет години ще бъдат от съществено значение за възстановяване на доверието в институцията. Затова трябва да превърнем програмата за работни места, економически растеж, справедливост и демократични промени в истински успех. Тази програма ще бъде изпълнявана от един стабилен екип в дух на взаимно сътрудничество. И в рамките на това сътрудничество Европейския парламент ще е един от водещите партньори на Европейската комисия. Обещавам ви, че ще не положа максимални усилия за подобряване на сътрудничеството между Европейския парламент и Европейската комисия. Като бивш министър-председател и член на Националният парламент, високо ценя важното място, което вземе Европейския парламент при намирането на решения и разбира се при прилагането на общата ни програма в служба на всички европейски граждани. Уважаеми на Европейския парламент, за мен е чест да съм днес пред вас в качеството си на кандидат-комисар за поста заместник председател на Европейската комисия, отговаряща за енергийният съюз. Моята родна страна Словения се присъедини към Европейския съюз преди 10 години и за мен това беше една мечта, която се превърна в реалност. Както аз, така и моето поколение знаем, че ние принадлежим към Европейския съюз. Европейския съюз е решението, а не проблема. И създаването на енергийния съюз чрез обединяването на държавите членки в областта на политиките на енергетиката и дейността в областта на климата ще се превърне в един от ключовите елементи в стратегията на Европа за преодоляване на кризата. Това заяви председателят Юнкер, това е и моята визия. Гарантирането на енергийна сигурност на способност на европейската промишлено световно равнище и насърчаването на устойчива екологосъобразна економика, основаваща се на постигане на целите в областта на дейността на климата, е основната предизвикателство, по което ще съм изправена. сколко бях член на Европейски парламент и напълно съм наясно с тежките е, решения, които ни чакат. Не само, че очаквах активно в стратегическите разисквания на равнището на Европейския съюз, но и напълно се придържах към изискването за прилагане на опасното законодателство на национално равнище. Гордея се, че по време на моят мандат като министр-председател, моята родна страна, Словения, най-накрая и напълно приложи третият енергиен пакет. Дами и господа, заех постен министр-председател в един от най-трудните периоди в историята на нашата млада държава – чрез целенасочени и последователни политически решения, основаващи се на европейските принципи и ангажименти, успяхме да помогнем на Словения да излезе от най-тежката си криза, която е преживявала. Вярвайте ми, знам какво е да работи човек в много напрегнат при много напрегнати обстоятелства, но знам също така, че понякога е нужна и женска тактичност, за да се успокои обстановката. А сега позволете ми да кажа няколко думи за моята кандидатура за комисар. Вероятно сте наясно, че крайният срок за подаване на имената на кандидатите за комисари беше в края на месец юли. И тъй като не можахме да стигнем до споразумение между коалиционните партньори и нямаше консенсус за едно име, имахме само една възможност. Или да не изпратим нито едно име в Брюксел и да изчакаме едно от правителството да вземе това решение в краят на септември, но всички може да си представите какви ще да бъдат последиците от на подобно решение за назначаването на новата Европейска комисия. И ни трябваше да изпратим списък от няколко имена. Това беше нашият избор. И ние изпратихме списък от три имена, след които беше и моето име. И окончателното решение беше взето от председателя Юнкер. Такива са фактите. И това е истината. Нека сега да се върнем към общото ни предизвикателство. Изграждането на енергийния съюз. Моята родна страна не е единствената държава членка на Европейския съюз, която е изложена на заплаха за енергийната и сигурност, като например прекомерна зависимост от един единствен енергоисточник извън Европейския съюз. Ето защо няма нужда да ме обещавате, че нито една държава членка на Европейския съюз не може да се справи с енергийните предизвикателства сама. Предизвикателството в областта на енергетиката, пред които сме изправени, изискват повече от всякога Европа да се обедини и да се изказва с единен глас на международно равнище, както имаме нужда и от добре функциониращ вътрешен енергиен пакет. Данните свидетелстват за това колко важно е да се завърши единият съюз за всички нас. Европейския съюз внася 53% от своята енергия. Всеки ден внасяме енергия на стойност 1 милиард евро. През 2013 година разходите за енергетика достигнаха 400 милиарда евро и представляваха една пета от общият ни внос. Зависимостта от е, внос е заплаха сама по себе си, но когато вносът ни зависи само от един е, партньор, нещата напълно излизат извън контрол. А е факт, че 6 държави членки зависят само от един чуждестранен източник за своите доставки от газ, а за, за много други държави членки зависимостта е над 60%. Тези данни показват колко важна е нашата визия държавите членки на Европейския съюз да се объединят в един устойчив енергиен съюз и един визионерски политика в областта на климата. Енергийният съюз, е, екологосъобразни економически растеж и обдържа в областта на климата вървят ръка за ръка. Моята визия за постигането на устойчив енергиен съюз основава на три стълба. Засилване на вътрешния пазар и подобряване сигурността на енергийните доставки чрез диверсификация на енергоисточниците, взаимосвързване на инфраструктурите и обединяване на усилията ни на международно равнище. На второ място, насърчаване на възобновяемите енергийни източници чрез поддържане на нашата водеща роля в областта на технологиите, научно-развойна дейност, засилване на осведомеността на обществото за необходимостта за преминаване към нисковъглеродна економика и постигане на конкурентоспособни цена на енергетиката. На трето място насърчаване на устойчиво развитие и екологосъобразен економически растеж, като се придържаме към целите на Европейския съюз по отношение на климата, постигане на целите за 2020 година и определяне на амбициозни цели за 2013 година, чрез предоставяне на стимули за намаляване на потреблението на енергетика и подобряване на енергийната ефективност. Неясно съм, че в момента отношенията с Русия изглеждат като от ключово значение за енергийната сигурност на Европейския съюз. Да, в краткосрочен план сигурността на доставките от газ са от много важно за всички нас значение. Но не бива да се ограничаваме само с краткосрочни перспективи. Не бива да забравяме, че в средно срочен дългосрочен план подобни нестабилна обстановка ще бъде от, от, от много отрицателно въздействие за нашите граждани. Постигане на целите в областта на климата и норма са поддържане, когато способността на европейската промишленост трябва да е сред водещите ни цели. Дълбоко съм убедена, че пълното завършване на вътрешният енергиен пазар и прилагане на целите в областта на климата са от съществено значение. На първо място постигане на целите 20-20-20, паралелно със създаване на един устойчив пакет, обявен от господин Юнкер. По този начин може да се отговорят на предизвикателствата в областта на економиката и климата. Само чрез подобряване и ускоряване инвестициите в енергийни инфраструктури, в екологосъобразни технологии и енергийна ефективност можем да излезем от енергийната дилема енергийната рамка за 2300 година ни предоставя необходимите ръководни насоки за по-нататъчните ни стъпки. Дами и господа, разбира се, за постигане на тези цели ни трябват и време, и усилия. Нужно е също така и сътрудничество между институциите. Държа да ви уверям, че поемам ангажимент да работя в тясно сътрудничество с вашия парламент и с комисиите и 3 и МВ в частност. Нека заедно да анализираме предизвикателствата, по които сме изправени и да вземем решение за действията ни и амбициите ни за доизграждане на Гинния съюз и постигане на целите в областта на климата. За целта ни трябват промени. Промени за насърчаване на економически растеж и създаване на нови работни места, като едновременно с това намалим е, потреблението на енергетика и подобрим енергийната ефективност. Трябва също така да осигурим екологосъобразни економически растеж, който се нуждае Европа през едните години. В миналото Европа вече показа, че може да се постигне економически растеж, едновременно с това да се намали потреблението на енергия. Но ние трябва да предприемем допълнителни стъпки и нашите граждани са наясно с този ефект. Близо 50% от, енерги... от е, енергията се използва за отопление или за охлаждане, което показва, че има много големи възможности за економии. Енергийната подобряване, подобряване на енергийната изолация на сградите са много важен елемент за намаляване на емисиите от въглероден диоксид и намаляване на зависимостта на Европейския съюз от енергиен внос. Ще положа всички възможни усилия, за да може голяма част от а, пакетът от 300 милиарда евро за инвестиции, обявен от председателят Юнкер, ще бъдат посветени на а, инфраструктурни проекти, които насърчават економическия растеж и създаването на работни места в Европа. Това е правилният път за Европа. Последното на тези цели изискват а, ефективна работа в екип и съсредоточаване върху проекти с истинско значение, включително и от страна на Европейската комисия. В контекста на програмата за работни места, економически растеж, справедливост и демократична промяна ще взема активно участие в две водещи области. Ще координирам и ръководя работата на колегите ми комисари по отношение на Енергийния съюз. Моя задача ще бъде да гарантирам, че идеите и решенията в конкретните области на експертиза на всеки са интегрирани в един добре координиран цялостен план за действие. Освен това ще окажа пълно сътрудничество на заместник председателя Катайнен по отношение на първият ни и основен приоритет. Тоест, работни места, економически растеж и инвестиции. Също така ще работя в честно сътрудничество с върховният представител и заместник председател на комисията Федерика Могерини, за да гарантираме нашите проекти и политики на международно равнище също са ефективни. Председателят, благодаря ви, госпожо. Заключително